ви, че ни помогнахте да отправим такъв категоричен призив към Европейската комисия за по- строго регламентиране опазването на този вид. Благодаря. Сега пристъпваме към гласуването. Доста е дълъг списъка, така че ви моля да се съсредоточите в максимална степен по дневен ред, по упростената процедура, предстои да гласуваме доклада на господин Палиадели е, за знак за европейско наследство. Гласуването ще бъде поименно. Моля, започнете гласуването. Всички гласуваха. Прекратете гласуването. Гласували 556, 497 за, 18 против, 41 въздържали се. Поздравления за докладчика. По-нататък поставяме на гласуване препоръка на госпожа Пак, участие на Швейцария в програмата Младеща в действие и в програма за действие в областта на обучението през целия живот които са за, против, въздържали се, приема се поздравления за докладчицата. По-нататък доклад е, Сайер, контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителни правомощи от страна на комисията. 26 изменения от правната комисия. Гласуваме ги амблок, Кои са за? против, въздържали се, приемат се. Поставям на гласуване изменение 18, разделно, първа част, който е за. Приема се втора част от 18 за, против, въздържали се, приема се. И 19 разделно за против въздържали се, приема се. Втора част за против въздържали се, приема се. Поставям на гласуване изменение 30, който е за, моля. Против. Въздържали се, отхвърля се. Поставям на гласуване съответната на 28 изменение част. Моля за, против, въздържали се, приема се. Поставям на гласуване изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. Поставям на гласуване. А, 29 пада, 29 изменение от там нататъка точка от преамбюла 14, изменение 31 е оттеглено от вносителя. Поставям на гласуване предложението на комисията с измененията и допълненията, които гласувахме за, против, сдържали се, приема се. Поставям на гласуване поименно проекто законодателната резолюция. Моля, започнете гласуването. Прекратяваме гласуването. 567 за, 4 против, 18 въздържали се. Поздравления за докладчика. От там нататък доклад на господин Андрикени, правата на човека по света през 2009 и политиката на Европейския съюз в тази област. Да започнем с измененията. Десето изменение по именно, Моля, започнете гласуване. Прекратете гласуването. ...245 за, 348 против, един въздържал се, отхвърля се следователно десето. Изменение поставям на гласуване 11-то поименно. Моля, започнете гласуването. Прекратете гласуването. 302 за, 282 против, 9 въздържали се. Приема се. Точка 54. Предложено изменение. Не, не, извинете, да опусна грешка. Поставям на гласуване 20-то изменение и поименно. И 12-то, извинете, поименно. Прекратете гласуването. Сто за, 457 против. Сто за, 457 против. Не. Моля, господин Силвестрес. Госпожо председател, онова, което се опитват да подскажат някои колеги, че нали, четвъртък, е, последно гласуване, обаче нали, да казвате е, е, дали е прието или не е прието, вместо да ни изчитате всички числа, кой бил против, кой бил за. Просто казвайте отхвърлено. Нали, това е резултата. Да приключим по-бързичко. Така, устно изменение се предлага. Имате думата. Чисто фактологичен въпрос. In Croatia да се е, премахне, думите в Харватия да се премахне. Според мен няма да породи спорове това. Има ли възражения, пита председателката. Няма. В такъв случай нека гласуваме устното изменение по 54-та точка. За, против, въздържали се, приема се. Поставям на гласуване четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Поставям на гласуване изменение второ и изменение пето. Те са еднакви. По именно гласуване започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се изменението. Поставям на гласуване трето, поименно. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се. Поставям на гласуване точка 83, който е за, моля, против, въздържали се, изглежда приема се. Поставям на гласуване 24-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Поставям на гласуване 8-о изменение поименно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 6-то, който е за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Да, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Има нещо, което не е отбелязано на списъка ни за гласуване. По втората част имаме гласуване по съвест и по това изменение и по следващото. Благодаря. И така, 25 на две части по първата за, против. Секунда парте ги а е фаворе. Въздържали се, приема се. Втората за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка? Aperta, la votazione chiusa. Проверка, моля, край на гласуването. Приема се. Сто и 115 отпада. По 13 по именно гласуване, моля гласувайте. Тационе Кюза. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 14 поименно гласуване, край на гласуването, отхвърля се. 15 Поименно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Две устни изменения на Вилер. Устно изменение към 7. Искате думата? Заповядайте. Имаме две добавки към текста първо, списък на лица, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека. Изреждат се нарушенията. Има ли някои възражения? Не. И така. Изменение 2.7. Да ние устно изменение към изменение 7. Текстът е следния. Комисията да изготви списък на лицата, отговорни и за сериозни нарушения на правата на човека, изреждат се нарушенията в Иран, особено след, наруш... след изборите през 2009 година, и да обмисли е, санкции, които да им бъдат наложени, е, включително и забрана за пътуване. Има ли възражение? Добре, изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. Той 40. Госпожа Андрикена, имате устно изменение? Благодаря. В Русия има някои положителни развития. Затова искаме да променим изречението, което започва се съжалява, че до този момент всички демонстрации са били забранени. Предлагаме да заменим думите до сега с, с изключение на последната демонстрация от 23 октомври 2010 година. Нямате ли възрешение? Не. Добре. Гласуваме по 140 за, против, въздържали се. Приема се. Девето е изменение по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 17. Не. Първо 16 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 17 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 18 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. По проект резолюцията с измененията за, против, въздържали се, приема се. Поздравление на докладчика. Следващата точка доклада Арлаки за новата стратегия за Афганистан. Нека да започнем гласуването. По точка втора на две части. По първата част именно Моля, гласувайте. По втората част. А, извинете, е, край на гласуването. Приема се. По втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърта точка, поименно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13 на две части по първата за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се, приема се. 30 точка. Има предложение за устно изменение. Госпожо председател, за нашата група става дума за изменение на първото, е, е, първата дума от последното изречение на 30-та точка. Там се казва Welcomes, приветства, бихме искали да се замени с Notes, отбелязва. Не виждам възражения, казва председателката, да гласуваме 30-та точка, които са за, против, въздържали се, приема се. 37 разделно и поименно. Първа част, моля да гласувате, прекратете гласуването. Провато. La, la seconda parte. Приема се. По втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 40. Разделно гласуване на три части. Първата част. Начало на гласуване. Край. Приема се. Втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Третата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 42. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 44. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 52. Разделно гласуване, поименно гласуване, първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 56 разделно и поименно гласуване по първата част начало. Край на гласуването. Приема се. Втората част начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 66. Арлаки. Устно изменение. Имате думата. I propose to change the text of... С оглед на разговори с други политически групи, предлагам да се замени текста на 66 със следния текст. Отбелязва участието на ISI, пакистанското разузнаване, като целта е Пакистан също да получи задоволителен резултат от подобен дивиденд. Non ci sono 40 депутати. Имаме ли 40 депутата? Ще гласуваме. Ще гласуваме. За против, поименно гласуване. Права ли съм? Извинявам се. Няма 40. Ще гласуваме. За. Разбрах, че трябва да е поименно, така че начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 67. По именно гласуване, начало на гласуването. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Приема се 71. Арлаки предлага устно изменение към третата част. Имате думата. Предлагам целият текст да се промени на третата част на 71 и да гарантира, че специалните сили се използват срещу местната милиция, като се гарантира нулева толерантност към загубата на невинен човешки живот. Ще гласуваме по 71, 4 части. Поименно по първата част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втората част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Третата част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвъртата част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Алде предлага четвъртата част на 71 да стане 71А, нов текст. Има ли възражения? Ще гласуваме за, против, край на гласуването, поправя се председателката, приема се. Поименно гласуване последващия текст, начало, край на гласуването, приема се. 81, начало на гласуването, край на гласуването, Приема се. 88 по гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 89 разделно и поименно гласуване по първата част, начало, край. Приема се. Втората част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 93. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Прембилна точка Г по първата част, начало на гласуването. Край на гласуването приема се. По втората част. Начало. Край. Приема се. Примерно точка М. За. Против. Въздържали се. Приема се. Цялостната резолюция. За. Против. Въздържали се. Приема се. Поздравление за докладчика. Следващата точка. Резолюция на комисията създаване на постоянен механизъм за действие при кризи с цел запазване на финансовата стабилност на еврозоната. Изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 3. Разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Номер 9 за. Изчакайте секунда.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 да даде необходимия политически сигнал за разследване страна на комисията в една бъдеща система на еврооблигациите с ясна спецификация на условията, по силата на които тази система ще е от полза за всички държави членки и за еврозоната като цяло. Благодаря. Има ли възражение? Значи ще гласуваме по 12. Начало. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Поименно и разделно гласуване, първата част. Край на гласуването. Приема се втората част. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Номер 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 по-скоро. Поименно гласуване. Начало. Край на гласуването. Приема се. 20. Поименно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Премина точка С. Разделно и поименно гласуване по първата част. Начало на гласуването. Не, номер едно е с обичайно гласуване. За, против, въздържай се, приема се. Втората част е поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Г. Разделно гласуване. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да проверим по втората част. Добре, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по предложението за резолюция, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се поздравление за докладчика. Положението в Кълдилар. Предложение за резолюции 6. съвместна резолюция, няма изменения по шесте групи за, против, въздържали се, приема се. Четири предложения за резолюции по отношение на кокошките носачки. Шест политически групи които внесоха предложение за резолюция. Изменение едно оттеглено. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по параграф 1, разделно гласуване. Поправя се предсълката за, против, въздържали се по втората част, за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Добре. Начало. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по две. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 6 за. Против въздържали се, отхвърля се. 8. Разделно гласуване. За, първата част, против, въздържали се, приема се. Втората част, за, против, въздържали се, приема се. Номер 9. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 3. За, против, въздържали се. Не е ясно, така че нека да проверим. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Моля да вдигате ръка високо, ще проверим, ако искате, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 14. Разделно гласуване за, против, въздържали се. Нека да проверим. Не вдигате високо ръце. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. F от преамбюла. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по предложенията за резолюции по именно гласуване начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се поздравление. Весела коледа! на всички. Сега ще имаме обяснение на гласуването. Спасибо. Спасибо